Okay. And so, welcome to everybody. Please, we can start. Добър ден на всички. В а, знак на почитание към многоязичието продължавам на италиански. Малко тишина, ако обичате. Силенция, per favore. Grazie. Allora, e vorrei intanto... И така, Добре дошли на всички. Добре дошли на експертите, преподавателите, професорите, които са тук с нас. Извинявам се, може ли тишина? Професор Ник Савил. Прилагане на политика на Европейски съюз е наименованието на неговото изказване. Господин Мартинюк, преподаване на езици и учене на езици в държавите членки, така се нарича неговото изказване, и Микеле Гадзола, ползи и разходи на Европейската стратегия по многоязичието. Това са три аспекта на нашата работа. Това е семинар. Благодаря на Департамента политики на нашата комисия за организацията. Смятам, че е важно да кажем, че имайки предвид, че живеем пред едно голямо предизвикателство в Европа, не само в Европа, свързано с темата многоязичие, има поне три аспекта, които се крият тук. Защитата и опазването, активното насърчаване на многоязичието, на езиците и на културата. Това е един от стълбовете върху които почиват политиките. Европейското ниво трябва да даде една рамка. Европейската комисия излезе с комюнике 2010 година в тази посока. Другият стълб е свързан с ученето като право на гражданите, не само на младите и изобщо ученето през целия живот. Това се отнася и за езиците. Така и моето поколение ще има шанс и това е едно право, не само за гражданите, но и онези, които пребивават тук. Многоязичието е голямо наследство. Има много езици, които се смятат за официални езици в Европа. 60 езика има регионални в е, Европа, които се говорят от 40 000. Говоря за идиш, каталански и много други. Ако тези езици не бъдат опазени, ако не се даде възможност да се учат тези езици в училище или на други места и ако няма предложение по този въпрос за обучение, какво ще се случи? Нужно е децата да излизат от училище с майчин език и още два езика. Само така може да има многоязичие в Европа. Смятам, че ще е много важно след няколко години, които преминаха от това комунике, да говорим по темата. Говори се също така за едно изследване от различни институти, цяла Европа. Заедно са направили това проучване за предизвикателствата пред многоязичието. Трябва да разберем къде сме и как Комисията по култура може да даде насоки. <clears throat> Как може да отвори един диалог с експертите и всички институции в Европейския съюз, които се занимават с това. В моята страна Първия университет, който се занимаваше с това, или първите университети, които се занимаваха с това, бяха онези, които посрещнаха чуждестранни студенти. И всъщност така се появиха и новите методологии. Затова искам да говоря, да говорим. Ще дам думата на всеки един за 10 минути и накрая ще има въпроси и отговори. Така сме се разбрали. Така ще можем заедно да работим и след това въпросите. Давам думата на Ник Савил за прилагане на политики на европейско ниво. Извинявайте, ви помоля за тишина. Добро утро на всички. Много благодаря за поканата. Виждате слайдовете на екрана. Съвсем накратко ще говоря за тези 6 точки, които виждате на слайда. Ще бъда възможно най-стегнат в изказването си, тъй като разполагам само с 10 минути. Основната задача на проучването беше да се провери как се проследява Европейската стратегия на многоязичието на европейско равнище от 2011 година насам и какво се случва. Това са основните цели, виждате ги на екрана. Европейската стратегия за многоязичието бе приета с решение на съвета на Европейския съюз от 2008 година. В нея се определят целите, които виждате на екрана. Цели, които със сигурност са ви познати и за това няма да ги повтарям. В контекста на тези цели, нашата задача беше да намерим отговори на пете въпроса, които виждате на екрана в момента. Няма да ги а, изчитам подробно, защото ще стигна отново до тях в а, частта заключение. Какъв е подходът ни към проучването? Гледаме последните развития от 2011 година в рамките на един по-широк исторически контекст и във връзка с развиващите се тенденции в областта на многоязичието в Европа и по целия свят. Целта е да има хронологичен преглед, контекстуалните фактори от последните 25 години да се вземат предвид и това всъщност е един от основните елементи на нашия метод. Проучването е документално, взема предвид различните програми и инициативи, но също времено взема предвид и е, моя опит в областта, включително европейското проучване на езиковите способности и проучването, проведено миналата година от името на Европейския съюз, в което участвах. Сега ще се спра в по-големи подробности на препоръките и заключенията от проучването. Ще ги намерите на последните страници е, от 22 до 34 страница. Целта е да се види е, какво може да се направи в областта на европейската политика. И така, първият въпрос. Е, имахме задача да прегледаме инструментите на разположение на Европейския съюз, които биха могли да насърчат езиковата политика на ниво държави членки. Както подчертаваме на много места в изготвената публикация, правомощията на Европейския съюз в областта на образованието са изключително ограничени, тъй като там се прилага принципа на субсидиарността. Затова единственият начин да се работи с държавите членки е чрез отворения метод на координация. Съществуват множество проучвания, статии и ресурси, които са на разположение на всички държави членки, за да може да има обмяна на добра практика между страните в Европейския съюз. Препоръките са следните. Държавите членки се насърчават да използват инструментите, които Европейската комисия им предоставя, включително семинарите, организирани от Европейския езиков център, както и да се възползват от възможностите за финансиране на ниво Европейски съюз. Налични са съответните насоки и наръчници, които дават представа как най-добре може да се използват наличните европейски средства. На второ място Европейската комисия се насърчава да разпространи възможно най-широко заключенията, представени миналата година през септември на годишния ден на езиците в Брюксел, след представянето на проучванията, които бяхме направили и които имат за цел да се занимаят с годността за наймане на работа. В тези заключения има определени предложени мерки. Третата препоръка. Вземайки предвид значението на езиците във всички сфери на обществото, е много трудно да се измери въздействието на езиците в една или друга точка. Затова е необходимо държавите членки да се погрижат е, за устойчивостта на своите програми за обучение по езици. По втория въпрос, е, който изискваше от нас да прегледаме съществуващите инструменти за финансова подкрепа за многоязичието и за езиковото многообразие. В е, документа, в публикацията, това е раздел 4 няма да навлизам в подробности, но все пак ще спомена Еразъм Плюс за образование, обучение, младеща и спорта. Общия бюджет е 14,7 милиарда евро за целият период до 2020 година. Еразъм Плюс има за цел да модернизира работата в образованието, обучението и работата с младеща навсякъде в Европа. Целта е да се покрият множество различни дейности, но езиците играят много важна роля в Еразъм Плюс, защото те са необходими, за да може да има активно участие в програмите на европейско равнище. Т.е. познава знанията по езици помагат за участието в програмите. Всички ключови действия по програмата имат въздействие върху многоязичието и езиковото многообразие. Има и други програми, които изреждам тук. Какви са нашите препоръки? Вземайки предвид различните източници за финансиране, за насърчаване на многоязичието и езиковото многообразие, би било полезно те да се обобщят в един единствен документ, в който да се описват всички възможности за финансиране на едно място. Третият въпрос. В него се предполагаше, че стандартното приложение на европейското финансиране насърчава ученето на по-големите европейски езици трябва ли то да остане така или да се направят промени. Езиковото многообразие обаче показва, че първото твърдение в това становище не е вярно. Напротив, езиковото многообразие продължава да се смята за един от е за една от големите ценности на Европейския съюз и се правят усилия за насърчаване на ученето и преподаването на много голям брой езици. Основните препоръки тук са следните. Европейските и националните политики за многоязичието и езиковото многообразие би трябвало да признават новата роля на английския като лингва франка за международно общуване не само в Европа, но и в целия свят. Тоест тук контекстът е по-широк от европейски. Но само английски съвсем не е достатъчно. На второ място, вземайки предвид последните развития в областта на мобилността и миграцията, трябва да се вземе предвид възможността за изграждане на по-голям езиков профил в езиковия репертуар на гражданите. И както казвам накратко, накрая, е, може би е необходимо да се реконцептуализира основната цел а, майчин език плюс още два езика. Въпроси 4 и 5 са на екрана в момента. И в двата въпроса се говори за това как европейските средства биха могли по-добре да помогнат за удовлетворяване на потребностите на техните получатели на регионално равнище, на равнище заинтересовани лица. По-настоящем финансирането е променено, вземайки предвид натрупани опит от предходни програми и са очертани основни политически и финансови приоритети, които са определени на ниво Европейски съюз. За всяка една от тези програми за финансиране са изготвени съответните инструкции, изключително пълни, в тях се споменават съответните документи за, обли... за политиката и се дават препоръки за кандидатстване. Препоръката. Държавите членки се насърчават да увеличат информираността, така че по-малките организации и училища, които по-настоящем не се ползват от европейско финансиране, да кандидатстват за такова. Заключителни коментари. Ролята на Европейската комисия в областта на образованието е да насърчи сътрудничество между държавите членки и да предоставя насоки за политиката по теми от общ интерес – Що се отнася до езиците, има множество доказателства за резултатността на работата на комисията, която работи в тясно сътрудничество с държавите членки и адаптира инструментите и финансовите ресурси към потребностите, които са обсъдени с държавите членки. Решенията по политиката в областта на езиците се вземат на национално равнище и Европейския съюз няма правомощия да се меси в тези решения. Но стратегията за многоязичието е успешен инструмент и насърчава допълнителното учене на езици и многообразието на езиците през последните години. Тази стратегия обаче може би е добре да се преразгледа, включително и целта да се говори един майчин език плюс още два като минимум този преглед трябва да взема предвид новия контекст, който е създаден от е, увеличението на миграционните потоци, както и предложението на комисията, направено на Европейския ден на езиците, което споменах по-малко, което по-рано, което е, е да се увеличат стандартите за учене на езици в училищата на държавите членки. Технологиите ще помогнат много тук и трябва да се има предвид, че ези... ученето на езиците може много успешно да се случва и извън класната стая и трябва да има специални усилия постигнатото и уменията в областта на езиците да се признават и възнаграждават. Много впечатляващи са постиженията на стратегията по многоязичието. От тук нататък трябва да се разпространи допълнителна информация за постигнатите резултати и следващите действия трябва да вземат предвид е, действителността в областта на владенето на езици и Европейската комисия следва да прилага съответните политически и финансови мерки, за да координира действията и на национално, и на регионално, и на европейско равнище. Благодаря за внимание. Е, е, е. Аз ви благодаря наистина, много ви благодаря. Много беше интересно. Не го представих адекватно нашия професор. Той е много известен. Той е директор в центъра на Кембридж Language, Language Assessment в Кембридж Юниверсити. Сега казах кой сте, хубаво, те ви познават хората. Искам да дам думата на втория ни експерт, на господин Мартинюк, за преподаването на езици в държавите членки на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря много. Целта на моето презентация е двояка. Първо, е, връзката с е, различни проучвания е, и инициативи, проведени в отделни държави членки с цел подобряване езиковите умения, оценка на въздействието, както и добри практики и усилия да се улесни придобиването на чужди езици, Вторият, е, втората цел или втората група цели са свързани с е, сравнение на е, режимите на оценка на знанията, езиковите познания и тяхната съвместимост. И в крайна сметка се очакват препоръки за това, кои цели трябва да се преследват по-неотложно във връзка с констатациите по какъв начин могат да, се, могат да бъдат постигнати целите. Е, за първата група цели въпросът стоеше дали тези е, проучвания, отделни проучвания или най-добри практики могат да бъдат е, посочени и използвани за целта е, на стратегията. Е, третия въпрос е, на диапозитива е дали други източници могат да бъдат открити, за да се е, определят и използват езиковите режими и да се оцени и да се направят съответните изводи от тяхното приложение. Задачата да се определят е, е, ресурсите, да се анализират отделните е, случаи и да се посочат най-добрите практики. Това е една много тежка задача, много дългогодишен проект, за да се анализират всички факти много внимателно, тъй като трябва да се разгледат огромен брой инициативи. И аз си поставих тук е, две е, задачи във връзка с е, най-добрите практики. Първата задача беше да се открият ресурсите с най-пълна ленабор от практики, свързани с езиковото обучение, за предпочитание в база данни. И второ, да се е, намерят съответните е, начини за оценка, за да се види до каква степен са сравними и пре, е, използваеми от други тези е, практики, както и да се дадат конкретни примери на добри или обещаващи практики. Успях да определя да открия четири основни източника ресурса, които отговарят на тези цел. Първата Първия е всъщност най-пълния набор от а, случаи, които са включени в а, европейската база данни. Втория е, не по-малко богат е базата данни от публикации на Европейския център за съвремени езици към съвета на Европа. И третата база данни е, е тази от проекта Молън е, с цел мотивация на обучаемите в чужди езици. Е, в един доклад, публикуван от 14 години от Европейската комисия по тази тема, включително и проучвания на интегрално обучение по езици, както и компютърно обучение по езици, е, европейската база данни, езикова база данни е разработена от звеното е, по многоязичие към Генералната дирекция образование и култура. Това е наистина впечатляващ, един впечатляващ набор. В момента включва 200 е, и, 2300 е, проекта, които са на разположение в 24 езика в една база данни, която, до която има достъп. Е, всеки може да търси в нея информация. И мисля, че това е най-богатата колекция на конкретни примери, които в тази връзка. Интересното е, и това може би трябва да представлява една постоянна дейност, е, е в работата, която е, извършва мрежата за европейски е, езикови инициативи и проекти. Е, те разглеждат тези проекти в базата данни и избират и, е, такива според своите критерии най-актуалните в политически смисъл в 19 е, от 19 държави членки в проекта. Успяха по този начин да съберат 227 проекта, подбрани от националните агенции като най-обещаващи е, случаи, както и 46 случая на най-добри практики, които могат да се използват като еталон при е, планиране и на инициативи по качествено езиково обучение. Другата бази данни, която заслужава да се спомене тук, е тази е, е предложена от Европейския център за съвременни езици към е, Съвета на Европа е, в, с централа в Грац, в Австрия. Те предлагат една много пълна база данни, за над 90 крупни и успешни проекта, които те са координирали както а, и а, а също така канят, а, приканват а, държави членки, а, които са под, участват в това споразумение, пък и други, да се възползват от консултантските им услуги. Интересна инициатива, например, е да се превърнат проектите в услуги Тоест, е, да, да е, се, се направи така, защото проекта да не приключи, когато е крайния му срок, а да се превърне в някоя услуга, от която държавата членка да се възползва. И аз тук съм трябва да кажа, че някои от тези услуги се предлагат а, е, заедно с Европейската комисия. Ще се върна към а, това, когато правя препоръките си. А, Ресурсите, които разгледах във връзка с другите цели, а именно сравнимостта на методите на оценка, режимите на оценка, бяха доста. Заслужават поне четири да бъдат споменати тук. Първо, проучване на изпълнението на обща европейска рамка за езици в европейските образователни системи, която е предоставена от Европейския парламент 13-та година. Второ, е, окончателния сравнителен анализ, е, който бе изработен в е, схемата на открития метод на координация и публикуван от комисията 2014 преглед на е, националните тестове в Европа е, от Евродис, както и сравнение е, на езиковите тестове в Европа, възоснова на данни, които се предлагат в този преглед. Това са също друг източник, сериозен източник на информация. Колкото до ключовите, основните констатации, ако разглеждаме отделните случаи, примери и добри практики, трябва да кажем, че могат да се използват няколко източника за целта. Някои от тези източници са много пълни, добре организирани, лесно достъпни, търсуеми по отношение на, и са във формата на база данни. Само, че в дългосрочен е, план ефектът е, е трудно оценяем, понеже често не, не е, начина на представяне на проекта, е, т.е. представя се проекта без да се казва какво, е, до какво той води и какви са резултати от него в дългосрочен план по-конкретно. И е, също така използваемостта, прехвърлямостта на тези проекти също е под въпрос в случая с проекта Нели. Това е доста ограничено, защото очакванията, които имаха много координатори на проекти, именно това, че те получават етикет европейски е, език, е, всъщност не, не, не бяха изпълнени техните очаквания. Трудно е да се оцени успеха отвъд конкретен случай, защото е, отчети за така в пренос на, на е, информация са доста, е, доста, е, са доста редки. Няколко проучвания бяха проведени в това отношение в последните години. Те е, предлагат интересна информация по въпроса. Основното ни е извод е, е че когато се сравняват различните език, е, режими за оценка е, на езиковото обучение, не е една праволинейна проста задача. Това се дължи на разбираемото разнообразие от режими, но и качеството на езиковите изпити които се е, прилагат. Препоръките, които предлагам възоснова на тези консултации, са следните – първо, да се използва максимално това, което е, е налично и да се подкрепят и е, насърчават тези е, практики. Да се развиват мерки за системното изследване на техния потенциал, техното въздействие непосредствено и дългосрочно върху обучението, езиковото обучение, както проекта Нели. Той трябва наистина да се превърне в една трайна дейност, тъй като много полезно е да се знае, че базата данни е нараснала от 1600 е, е, до 3200 е, проекта. Да се, да се гарантира превода на повечето такива в международни ни практики и опит да се, по този начин да се засили, да се подобри качеството на е, езиковите изпити, изпитите по езици. Разбира се, в Европа има партньори, които биха помогнали в това отношение. Препоръката, която бих искал да направя по отношение с трудничеството, взаимодействието, което започна между Европейската комисия и Европейския център за съвремени езици към Съвета на Европа – е, трябва да се да продължи, да се задълбочава, това е моята препоръка, и да се е, подкрепи инициативата, за да се предлагат е, услуги, консултантски услуги на държавите членки, за да сме сигурни, че прилагането и изпълнението на прилагането на практика не се пренебрегва. Е, да се насърчават системните проучвания, за да се оценява въздействието, дългосрочния характер и е, възможността да се пренася тази практика в други държави членки. Това е, е особено при, на проекти, които носят етикет на европейски язик. Благодаря ви. Благодаря, господин професоре ние научихме един, а, от вашата презентация един урок, че има много неща, но те не, не се разпространяват и не, няма достатъчно обмен на информация. Но наистина много интересен е, беше този преглед на вашите изследвания и инструментите, с които разполагаме. Дам думата на господин Гацола за стратегията за многоязичието ще говори той в университета в Хумболт в Берлин е работил и продължава да работи. Занимава се с изследователска дейност, докато професора, който говори до сега, господин Мартинюк, е бил изпълнителен директор на Центъра за съвременни езици. Вие го споменахте по-рано. заповядайте професор Гадзола. Добър ден, ще говоря на италиански, затова ще е, ви оставя малко време да си сложите слушалки, ако са ви нужни. Целта на тази презентация е невъзможното до известна степен. Тоест, трябваше да видим какви са ползите и разходите от една стратегия, която е много широка, като тази е, за многоязичието в Европа. За това трябваше до известна степен е, да упростим нещата и сега ще ви ги поясня. Нямаме много време да навлизаме в подробности. Добре е обаче да си припомним е, какви са трите цели на Европейската стратегия за многоязичието. Това са социално-економически такива. Първо, да се подсили социалното сцепление и приобщаването. Второто е хоризонтално, економическо, да се насърчи мобилността на единния пазар и економическия растеж в Европа. Третият, е, третата цел, която беше скрита в препоръките и заключенията на стратегията, е да се управлява ефективно, ефикасно многоязичното управление на европейско ниво. Останалите цели са да се насърчи езиковото обучение и образование, преводът устен и писмен. Това са особени важни цели за постигане на по-общите цели на стратегията. Виждате, че е огромна сферата, която анализираме, така че е необходимо да се направят някои упростявания, за да можем да се опитаме да разберем по какъв начин можем да ценим Европейската стратегия за многоязичието. За това трябва да кажа, че подходът ни е двойствен, значи дели са на две. От една страна се опитваме да оценим а, доколко европейската стратегия отговаря на целта си, т.е. на базата на емпиричните а, доказателства, ще видим как чуждите езици се оценяват на пазара на труда и какво е настоящото състояние на езиковите познания на европейците. Как Европейската стратегия извинете, политиката на два езика, чужди два езика, отвъд майчиния език, се развива в европейски план. Една езикова политика не е релевантна към контекста, когато не води до ползи. Затова искахме да видим какви ползи могат да се извадят. След това, какво направи е, Европейската комисия? разбира се, до срока, до който имаме данни, за да приложи тази си стратегия за да може да приложи политиката на съвета. Първата голяма социално-економическа цел е, е всъщност посредством ученето на езици и други инструменти да повишим економическия растеж и пригодността към заетост. Това, с което разполагаме, сега няма да навлизам в отекчителни подробности и може да намерите в доклада ни тази информация, но трябва да кажа, че има малко емпирични изследвания върху този аспект и обикновено, ако имаме такива, имаме примерно за Турция и за Швейцария а, а, информация. Затова са нужни повече данни. Това, с което разполагаме, и със съответните продукти. И само с тези продукти може да сготвим манджата, която се иска от нас. Искаме полза за обществото, за економиката, искаме повишена участие на пазара на труда и економически растеж. Както казах, това не са общи заключения, те са за някои държави, за които има проучвания. Казах, че за повечето няма. От това, което се вижда, че знаенето и говоренето, владеенето на английски е важно, но не само. Как владеенето на други езици, да рече, може да доведе до по-големи ползи, което е много интересно, чисто економически. Що се отнася до намирането а, на работа или пригодността за заетост, имаме много малко емпирични доказателства. Има някои доклади на Европейската комисия, но те не са много. Говори се за това, но няма толкова много доказателства. Бързо ще върва напред. Имаме данни, които казват, че езиците водят за економически полза, що се отнася до доходите, до търговията, растежа. Имаме нужда от по-добри данни, за да валидираме това, за да се видят какви са ползите е, от тази стратегия за многоязичието. Втората обща цел е свързана с социалното приобщаване и социалното сцепление. И що се отнася до мигрантите. В Европа днес тук има едно голямо напрежение между две, два, две хипотези. От една страна мобилността, хората могат да се придвижват от една в друга страна, и другата е приобщаването. В една среда, да, с която се чувстваш част от по-голямото. Всички институции биха искали да избегнат възникването на паралелни общности, т.е. отделени общности. В същото време обаче искаме мобилност. Въпросът е дали езиковата политика, записана в тази стратегия за многоязичието, помага за постигането на тази цел. Отговорът е, е частично помага. Има един проект, един проект който започна 14-та година, ще завърши 18-та по тази тема. Има различни учени, които работят по темата, така че ще имаме констатации. Аз ще кажа само няколко неща по въпроса. На първо място, езиковата политика плюс два езика, нито два езика, нито английският са достатъчни, за да се реши това напрежение между мобилността и отделността на групите. Много малко хора казват, че знаят два езика отвън родния си език и ако знаят още езици, то е на много а, основно, базово ниво. Няма да се променят много нещата в бъдеще, защото е, системите на обучение са ефикасни само до определен момент. Трудно е да преподаваш два чужди езика на високо ниво. Що се отнася до владенето на английски, а, 7% от е, хората казват, че знаят английски на добро ниво, останалите го знаят на базово ниво. Основният въпрос, е, който се задава е следният. Не знаем, когато едно дете учи езици, то не знае кои от тези езици ще му бъдат полезни, когато стане възрастен и кои езици трябва да учи, ако някой ден се премести в друга страна. Владаенето на английски може да помогне за вписване в чужда страна, но това не пречи на възникването на паралелни общности. За това трябва да се учи езика на мястото, където живее. Други мерки трябва да се предприемат, според мен. Например, преподаване на езици при търсене, при поискване. Ако някой реши да пътува някъде да живее там, може да учи езика преди да се премести и така да има възможност също и когато пристигне в страната домакин да продължи с ученето. Тук има една грешка, пише е, майчин език плюс 2, а не трябва да пише това. Необходими са много езици и най-вече писмен превод – административните формуляри на много езици биха били от голяма полза. Ще се опитам да бъда много а, бърз и да стигна точно от 10 минути. Друга цел, която казах, че е скрита, е да се гарантира а, демокрация сред езиците. Тоест, гражданите да получават информацията на собствен език. Още много може да се направи. През 14-та година интернет сайтовете на всяка трета диджи на комисията на английски е, представяха информацията си 8 дирекции на английски, френски и немски и само една или две дирекции предоставиха на всички езици информация. Когато институциите използват само английски, френски и немски, какво се случва? В случая не говоря за официални актове, а говоря за веб-комуникацията или интернет. 50% от гражданите не говорят английски, т.е. те не могат да стигнат до тази информация. Онези, които говорят английски добре или като майчин език, тези хора са около 20%. Така че 80% или не разбират съдържанието, или имат големи проблеми с разбирането на тези страници. Интересното е, че не само малко хора говорят е, английски или други езици, е, но и статистически, и това е доказано, Владеенето на езици е свързано с социалния статус. Онези, които владеят езици, обикновено са хора, които са с по-висок образователен ценз и с повече приходи. Тоест, когато Съюзът говори само на един или два езика, той пренебрегва хората, които нямат добро, добър образователен ценз и съответно имат по-низки доходи. Не знаем какво ще се случи в бъдеще, но по данните, с които разполагаме, след Брексит, може би ще имаме нужда от повече многоязичие. Ще ви оставя да прочетете данните и приключвам своето представяне, преминавайки към втория план – да видим какво направи Европейската комисия от 2008-2011, за да актуализира препоръките на съвета. Две неща трябва да кажа. Някои резултати е, наистина са важни, като нека да започна с добрите новини. Искахме да проучим какви езици знаят децата, и това е много важно. Много действия бяха предприяти, що се отнася до писмения и устния превод. Те бяха добре обяснени. Един от проблемите е, че в големията част от случаите, когато комисията решава да финансира посредством учене през целия живот или посредством Европейския социален фонд тези действия, имаме данни за инвестициите, но много често нямаме яснота за резултатите. За да имаме легитимна многоязична политика, за да се докаже, че комисията посредством тези средства води до по-голяма пригодност за заетост, учене на езици, имаме нужда от данни за резултатите, крайните резултати от тези програми, за да видим дали средствата, които се използват в тези проекти, са имали голямо въздействие върху възможността хората да учат езици и след това хората си намерят работа, след като са завършили този курс. Приключвам до тук, защото в противен случай ще злоупотребя с времето. Ще отговоря на въпроси, ако има такива към мен. Грация, верамите. Много благодаря, много интересно. Е, социалното равенство споменахте, свързано с неизползването на многоязичието. Това трябва да ни накара много да се замислим в тези времена в Европа когато искаме да говорим за демокрация. Много благодаря на нашите експерти. Те очертаха една пълна картина. Имаме много препоръки, имаме инструменти, имаме институции, има партньорство между институциите, но Възникват и въпроси за съпоставимостта на данните и въпросът по последната тема отново една препоръка от 2008 да се използва многоязицието повече в институциите и накрая какво може да се направи, за да се помогне на субектите – не само на училищата или университети, да се изправят пред тези три предизвикателства – глобализацията, технологиите и миграцията. са новите подходи. Имаме колеги, които вече са се записали за изказване. Давам думата на Хименес Барбат. Muchas gracias a, a, los, a los ponentes por lo, lo interesante. Благодаря много на ораторите за интересните изказвания. Европейския съюз е наднационална организация с много страни, с много езици и той предлага множество предимства за езиците. Всъщност, многоязичието увеличава творческия потенциал, увеличава, подобрява развитието на мозъка. Понякога път е трудно да се изличат конкретни решения – това, че на някое място има повече многообразие и се говорят повече езици, не означава непременно, че там економическия просперитет е по-голям. Може да се окаже така, че многоязичието се използва за всяване на различия. Необходимо ни е общо пространство на разбирателство и обща, общо самосъзнание. Това може да стане само с е, лингва франка. Е, Благодаря много за интересния увод в темата. Мисля, че трябва да разглеждаме този въпрос от различни нива многоязичието в европейските институции от една страна и наистина 14 от 33 генерални дирекции на комисията е, работят само на английски. Говорим много за многоязичието е, и точно в Европа, където най-много говорим за това, не спазваме този принцип. Е, и втория начин, втората точка е как е, бихме могли да въведем е, повече е, езиково обучение и да подобрим езиковото обучение в учебните програми, защото относително висок брой от населението са едноязични и нямат достатъчно знание по втори, да не говорим за трети език, да, с който да комуникират или пък да четат и дискусията за това, че Европа трябва да бъде многоезична, е, вече някакси е, устарява, отдавна се води, а в е, рамките на нашите образователни системи имаме различни форми на квалификация и езиково обучение, но, но те са, между тях има разнобой. Темата Брексит се споменава накратко в някои от презентациите. Не би трябвало, че, е, не би трябвало темата Брексит да се отрази на европейско равнище е, е, в езиково отношение, кой знае как, в особено голяма степен сега и е, китайците започват да учат е, интензивно английски, защото той е международен език, е, език на, на е, науката, на, на технологиите, колкото и да харесва ли ни или не, е, ще трябва да се е, примирим с този факт. Е, колкото до езиковите е, умения, е, трябва да помислим и за тези умения на мигрантите. Например, в Германия има много бройна турска общност. В училище те учат първо немски, след това английски, след това като по избор втори западен език, испански или френски и собствения матерен език обикновено остава на заден план и може би в това отношение трябва да правим толерантност и от да застъпим в нашите образователни системи малко повече и е, матерния език на е, мигрантите, езика на страната, от която идват. Колегата Моргано, благодаря за изказванията, благодаря за изследванията, които сте провели. Един от въпросите, който трябва да се повдигне е за е, лингва франка, общия език на Европейския съюз. Казвам го, защото има практически последствия. Ако се замислим за САЩ, предимството там също е свързано и с това, че имат общ език, който се ползва за всичко. Да, ще има проблем за това, което каза колегата преди мен. Ако излезе Обединеното кралство, едва ли английския ще остане официален език на Европейския съюз, чисто политически. Това е проблем, който ще възникне. За тази позиция е стои и терминологията, юридически език, економически език, чисто политически, ще, се, въз... ще възникне този проблем. Това не означава, че английския не е език, който се използва на международно ниво. Но въпросът е от друг ред. Това ще бъде политически въпрос и ние ще говорим доста по него. Проблемът е официалния език, който Ирландия обявила като ирландски any case, this is a, can be, can be a, a subject on which we have to, to, to debate in the future. And so uh, I give the floor to uh, Mrs. Uh, um, Honorable Sedrova and then Grammatikakis. Давам думата на госпожа Шойдрова и след това господин Граматикаки. Otázce vlastně angličtiny jako lingvy franky, ale já bych se vrátila k těm vašim studiím. Говорим за въпроса за лингва франка, да, но проучванията, са много важни. Те ни предоставят информация. Явно е, че много проучвания показват, че има добри практики, обаче няма начин да се провери в дългосрочен план до каква степен на европейско национално равнище средствата се разходват по ефективен начин. На мен ми се струва, че дори да изглежда, че резултатите не са особено задоволителни, ако разгледаме цифрите, си струва за целите на определянето на конкретни задачи за езиковото многообразие и ученето на езици в Европейския съюз са ни необходими конкретни твърди данни. Друг важен въпрос за нас е свързан с това, че на места не може да се говорят определени езици, защото това има политически последици. Вие казвате на едно място, че 75% от гражданите на Европейския съюз не могат, е, нямат общ език помежду си. Е, това може да е английски, да кажем. Е, мисля, че това има политически последици. И още нещо искам да благодаря на всички оратори. С професор Савил се познаваме, тъй като той участва е в специализирани семинари тук. И мисля, че следващата година трябва да разгледаме въпрос, въпроса за мотивацията, стимулите за учене на езици. Е ясно е, че е, някои от целите са свързани с мобилността, други с годността за наемане на работа, но трети са свързани с лична мотивация. Личната мотивация е характерна дори за най-малките деца. И е, колкото по-малко талантливо е едно дете, в колкото по-лоши социални условия живее, толкова по-важно е от рано да започнат да учи чужди езици. Защото тези деца са по-отворени към образованието. И всъщност този чужд език може да им отвори отлични възможности. И сега в тази връзка искам да попитам да, до каква степен а, целта майчин език плюс още два е а, добра цел. За мен а, тя е добра, обаче 25% от европейските граждани не говоря дори родния си език достатъчно добре. Това е проблем. И затова не трябва да забравяме, че трябва да се съсредоточим върху ученето на родния език, плюс един език, който може да функционира като лингва франка, и един трети. Има ли нещо, което трябва да се промени? Променя тук. Да, необходимо е, но недостатъчно. Роден език плюс 2, но това не е достатъчно. Колегата Граматикакис. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κυρία Πρόεδρε, στη σημερινή συνάντηση. Σας συγχαίρω και ως... Госпожо председател, това заседание е изключително интересно. Искам да ви поздравя за инициативата да го организирате. Имам няколко коментара, които искам да представя. Отлични специалисти каните, макар че по някой път навлизат в прекалено много подробности. Може и аз да съм се загубил някъде в превода, както се казва, но ето ясно е, господин Савил зададе рамката, но твърде малко чух за една тема, която за мен е много важна и искам да ви върна внимание на нея. Може и да сте я обсъждали по-рано въпросът за превода. Превод на големи литературни творби от малки страни към големи езици на Европейския съюз. В моята страна, Гърция, имаше такава програма, обаче тя не беше особено ефективна и книгите, които бяха преведени, е, имаха късмета да бъдат преведени, обаче, за съжаление, те продължиха да са непознати в Западна Европа, въпреки че бяха отлични книги. Та въпросът е, не можем ли да помислим и за някакъв начин да се прехвърля литературния корпус на по-малки страни към други страни, чрез специални програми за превод. Това са много важни усилия и за това се вълнувам от мнението на ораторите по тази тема. Аз имам и личен интерес. Три книги съм написал и трите са много популярни, казвам го на шега, но всъщност не е, е неистина. Много е важно това, което казва колегата граматика. Той е учен и физик, но и автор на романи. Il tema traduzioni invece giudizio dovrebbe essere toccato. Ora abbiamo il eh, collega Maragall. Collega Maragall, заповядайте. Sì, grazie Presidente. Благодаря, госпожа председател. Ще се изкажа на испански, въпреки че това не е родния ми език. И изобщо не се шегувам. Всъщност тук не мога да говоря на родния си език. Говорим за права. И за разлика от казаната от колегата от Испания, ще настоя на това, че Европа е, е, е, трябва да е Европа на демокрацията, на уважението, на уважението на многообразието, на многоязичието. И слушахме много интересни презентации, чухме много неща за стратегия за стимулиране на научната на езици в Европейския съюз, за работата между европейските е, държави членки и Европейския съюз, но има нещо, което се пропуска често в този тип срещи. А именно, случващото се на място. Говорите за многото езици, които можем да учим. За какво да говорим? В крайна сметка има и младсинства шведско, финландско, унгарско, хрватско и други. Говорим за различни младсинства. Въпросът е да се направи картографията на езиците в Европа и оттам да тръгнем да се направи един вид инвентаризация на езиците. И трябва да се свърже тази картография с на образованието. Що се отнася до целта роден език, плюс 2, тя може да стане и роден език плюс 3, но дайте да започнем от родния. Оттам трябва да тръгнем, за да започнем да работим по стратегията. Тук е много важен въпросът за езиковите права. Те са включени в Хартата за основните права, и са предмети на работата на ЮНЕСКО, но не всичко е достатъчно добре регламентирано. По въпроса за лингва франка. Английският е лингва франка на пазара, на економиката. И има известна доминация на английския в аудиовизуалната област. Това е мястото на английски и не става дума да се конкурираме с английския. Въпросът е да се даде шанси на другите езици. Това не е тясно свързано с Брекзита, Английският е важен инструмент по настоящем и не трябва да се губи той. Нека да прочетем отново проекта Алфонси, който парламентът прие през 2014 година. Говорихме за езиковото многообразие. Приключвам, госпожо председател. Можем ли да говорим за начините, по които може да се използват технологиите за насърчаване на езиковото многообразие и да се използва машинен превод. Разбира се, има нужда и от е, преводачи, които са живи хора, като тук в Европейския съюз, обаче пък в други области може да се използва технологията и машинен превод. Това са инструменти, които трябва да използваме. Имам една слабост, когато видя, че някой страстно говори по една тема, не мога да не му дам думата. Извинете ме. Колеги, заповядайте. Köszönöm szépen. Egy kicsit kapcsolódna, a, amit mondani szeretnék az előttem. Благодаря. Искам да се спра на теми засегнати е, вече. Много езици, чието е важно и езиковата политика трябва да бъде насочена към неговото развитие. Целта майчин език плюс още два е много добра като инициатива, но трябва да не забравяме, че някои групи представляват езикови мълцинства – те трябва да научат свой език, плюс езика на мнозинството, плюс още две. Ето, например, бе споменато турското мълцинство. Но също така трябва да си помислим и за етническите групи в други страни. Господин Марагал спомена някой от тях. Говори за унгарците в Украина, в Словакия, в Румъния можем да говорим и за други малцинства. Трябва да правим проучвания, за да видим какво се случва с езиковите малцинства. Комисията по култура поръча проучване от е, Департамента по политика и политически проучвания. Ще чакаме резултатите и ще ги разберем, когато проучването приключи. Но най-важното е, кои са най-популярните езици след ези... Е, английския? Има ли данни за това? Голям интерес, вижте след вашите изказвания. Но темата е безкрайна. Препоръки, прилагане, държавите членки, приемат ли, не приемат ли, новите предизвикателства, инструментите, с които разполагаме, но и тук ще чуем и комисията, знаем, че има различни сценарии. Вие говорихте по тях. Имаме три предизвикателства, мобилността и социалното приобщаване, казахте вие. Там има напрежение между тези два елемента. Говорихте за достъпността. Давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, че сте тук, за да можем да поговорим в нашата дискусия. Oui. А Софи е... Давам думата на Софи Бернарс, ръководител на звено. И след това Лука Томазичи. Благодаря, госпожа председател. Софи Бернар, генерална дирекция образование, езици в училище. Благодаря на, на ораторите за презентациите. Благодаря, че направихте оценка на различните инициативи от последните години ръководени от Европейския съюз и по-конкретно от комисията и за това, че анализирахте сътрудничеството в областта на политиката между държавите членки и проучванията от последните години. Има три основни препоръки, които се очертават за бъдещето. Първото е да се продължи с сътрудничеството в областта на многоязичието, да продължим работата, която вече вършим и да вземем предвид промените в средата, връзката между ученето на езиците и мобилността и социалното приобщаване. Това са неща, по които работим много през последните години, работим с експертите, говорим също за многоезикови класове и е, напрежението което съществува между необходимостта да се учи езика на страната, като същевременно не остава назад и родния език, когато той е различен. Има различни експерименти, които тъкат в тази област. Споменахте и заключенията от Европейския ден на езиците от септември 2015 година. Това са източници на препоръки, които в последствие рафинираме, по които работим с държавите членки, организираме специални дейности за учене от връзниците, например, и други подобни инициативи. Втората препоръка е да се даде повече видимост на нашите проекти. Това за нас също е важно. Именно за това, за всички проекти, които кандидатстват, един от основните критерии е въздействието, което те могат да имат и до каква степен могат да да дадат резултати, които да могат да се прехвърлят на други места. Е, работим и с европейски сертификати за езици, но също така искаме да увеличим проектите, които прилагаме в тази област и продължаваме да финансираме проучвания като тези, които вие споменахте. Проучването КРЕО, проучването проведено от нашите колеги от Генерална дирекция за етост, за да се види въздействието на владеенето на езици върху заетостта. Това е ясно са важни въпроси, така че продължаваме да работим по тях. Третата препоръка – необходимостта да се разпространява повече информация. Да, но всъщност има разпространяване на информация за добрите проекти, но е вярно, че трябва и да продължим да работим а, и да настояваме възоснова на тези добри проекти държавите членки да вземат предвид постигнатото при разработването на политиката на рационално равнище. Възникнаха и други въпроси. Лингва франка. Дали това да е английския или не? Въпросът е, че трябва да се учат езиците във връзка с контекста, в който живеят хората. Да кажем, някой, ако живее по-близо до границата, може да му е по-важно да научи езика на съседната страна, отколкото да научи английски. Това са основните елементи до тук. Благодаря. А мисля две неща. Днес е, ще ви дам дума за заключение. Първо, както казахте и вие, политиките, които трябва да бъдат включени в ветрилото на програмата за уменията, С един случай да видим какви стратегии и какво прилагане може да има на тези препоръки. МПЛ и образование като генерални дирекции трябва да работят заедно. Език и култура според мен има обедняване на езиците. Мисля, че трябва да мислим дали стандартите на образование са достатъчно високи. Спазват ли се тези стандарти? Или има обединя... обедняване на съдържанието на езиците? След това пътуването, мобилността, не дава ли това възможност за познаване на повече култури? Защото имаме език за превод, но посредством това ти дава възможност да опознаеш една култура. И има някои езици като английски, които се учат е, заради тяхната функционалност. Моят език, е, култура, история е италианския четвъртия по изучаване, не защото е много полезен, но по културни причини. Тоест, причините, поради които учат езици, са и свързани с а, любовта към определен начин на живот, култура и така нататък. Ето ви връзката между култура и език. И така, това са въпросите. И сега, в реда, в който говорихте, ще ви помоля да вземете думата. Um, Благодаря. Нека първо да поднеса своите извинения, че за съвсем малко време се опитваме да покрием изключително богато поле от информация тази сутрин. доста от нещата, които вие повдигнахте, вече са засегнати в нашето проучване и можете да намерите информация за тях. Те са свързани с някои от програмите на комисията, включително това, което вие споменахте за писмения превод. Има нещо, което споменах в своята е, изказване – да не мислим непременно за роден език плюс още два, защото това е малко опростенчески подход към езиковото многообразие. Ясно е, че изглежда добре, защото ни дава някаква конкретна цел, обаче какво, кой е първи език? Родния, който се използва в дома, този, който се използва в училище, е, този, който искаш ти като е, е, индивид да научиш, защото те вълнува, защото ще ти даде възможност да комуникираш с много хора или пък ще ти даде достъп до трети езици. Така че има множество причини един човек в своя живот да изгради своята езикова идентичност. Тоест езиковата идентичност става част от самоличността, а не е, е етикет, който се лепва отвън. Италянец ли си, значи италианският е твой език. Затова може би е добре да говорим за по-скоро за многоязичие. Вместо да говорим за пълно познаване на три езика, може да говорим за това, че на някои езици може да ти е достатъчно да говориш с, а, а, на сравнително по-низко ниво. Защо? За да свършиш а, някаква конкретна работа или пък да пътуваш, или пък а, на по-високо ниво да учиш в университет в друга страна. Така че не е добре да работим с една, един единствен път напред. Опасявам се, че много често в училищата ученето е пълен права, ученето на езици. Слагат децата в едни котийки. Три часа на седмица, казват, трябва да са ти достатъчни, за да научиш език. Е, това не е така. Трябва да се е, създадат много повече възможности за децата да учат езици а, и извън училище, в обществото. Технологиите също ще ни помогнат. Dziękuję bardzo.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 но опасявам се, се занимаваме повече с езици, отколкото с хората. А пък аз мисля, че трябва да се занимаваме с конкретните хора, с а, техните възможности, способности. Ако предприемем този подход, той ще е от полза, защото ще ни помогне да действаме на място. Това е най-ефективният подход. За това съм напълно съгласна с преждеговорившият твърдо вярвам, че трябва да се занимаваме с хората като отделни индивиди, трябва да насърчаваме тяхното езиково развитие, да ги насърчаваме да отключат своя вроден естествен потенциал, така както е подходящо за техните потребности и така както е потребно в тяхната конкретна общност като започнем от детската площадка, през а, ранната възраст, през образованието до по-късни периоди. Благодаря съвсем накратко. Трябва да се направи разграничение между това, което трябва да направят институциите и това, което гражданите имат а, което трябва на гражданите в техния живот. Европейските институции твърде често се основават на Съединените щати като модел, а вместо да гледат към страни като Швейцария, Канада, страни, които са иновативни, които имат силна економика и където има езиково многообразие, без да има непременно лингва франка. Там се гледа на това какво им трябва на гражданите, за да общуват с институциите, които ги представляват. В ежедневието си гражданите имат най-различни потребности. Всеки си решава сам. Европа не е гръцка агора или някакъв площад, на, хора, на който хората се срещат и си говорят. Езиковите потребности на всеки човек се променят в зависимост от контекста. Ще ви дам пример. Холандски министр на образованието наскоро заяви, че само 30% от чуждестранните студенти, учещи на английски в Холандия, остават в Холандия, а 60% биха искали да останат в Холандия, защото английският се, се използва много широко там. Тази голяма разлика от 30% е свързана с езиковите способности на холандците. Виждате за какво става дума. Затова са ни необходими услуги, които да предоставят възможност за обучение по езици, когато те са необходими. И е, да се вземе предвид, че хората по някой път се преселват в друга страна. Още нещо. Е, реакцията на комисията. Мисля, че е важно да се изисква не само от институциите, които получават европейско финансиране, да оточнят предварително какво е въздействието, а по-скоро да се измерват и въздействията в последствие. Да кажем, има средства през Европейски социален фонд, които са насочени към подобряване на уменията на безработни лица. Ами добре да се види какви са резултатите от тези средства. Целта е да се подобри живота на тези хора и езиковата политика да бъде в услуга на гражданите. Много интересно. Днес да ви припомня само, че ам, ще има още едно проучване. Е, свързано с подобренията а, на програмите и там са включени вече някои от а, въпросите, които бяха споменати тук. Трябва да се вземат предвид някои от въпросите, споменати от господин Марагал и други колеги. Много ви благодаря. За нас е много важно да имаме такива високо квалифицирани специалисти като съветници. А, отворени сме към предложения и препоръки и благодарим за вашата помощ. Благодаря. Please, excuse me. Uh, sorry. Извинете, моля, колеги. Take the seat to start. I understand that is the, the last... Uh... Моля, колеги, замете местата си, да. Последен учебен ден, нали така? Всички сме малко развълнувани. Но все пак представям си нямате търпение да поговорим за следващата тема. Prima di tutto vorrei dare, I, I, I pass to, uh, to Italian, and so you can hear the, the head, headphone. And... Uh, I would like to uh, begin di questa eh, giornata in cui eh, cominciamo il primo dibattito eh, su... Ще започна с първата дискусия по е, Creative Europe, Творческа Европа. Аз съм и докладчик, е, и председател. И като в председателската си роля, благодаря на всички за присъствието ви тук тези сутрин. Благодаря и тези от е, представителите на Генерална дирекция Connect, заместник ръководителя на отдел и от ляво представители на другата генерална дирекция. А, освен това, госпожица Манович от, е, също от генерална дирекция Connect, от е, е, ECA, Брайан Холмс. Благодаря на всички, че сте тук тази сутрин. Да, Алече, anche con il commissario eh, Vorrei subito dire che... Ние скоро имахме посещение в изпълнителната агенция по образование и аудиовизуална е, е, култура. И сега ще представя, е, ще дам думата на хората от Генерална дирекция да ни запознаят с новаторските аспекти. През юни бе подписано споразумение между Инвестиционния фонд е, и е, съответна генерална дирекция, така че е, всичко ще започне през юли. Документите са е, ви раздадени и след е, е, като представя темата, ще дам думата на членовете на панела и може да има въпроси от е, докладчиците и други е, депутати. След това ще дадем отново думата на комисията. През януари, през януари 2014 дойде, е, влезе в сила е, въпросния документ. Тук ще занимаем с различни въпроси, еразъм и други, изпълнение, прилагане на Е, на всички е, тези програми, така че за нас е много важно, за докладчика и за докладчите в сянка, да видим какво е, очакват заинтересованите страни, какво се иска от заинтересованите в резултат на консултациите с международни агенции за да проверим до каква степен е ефективна тази, е, тази програма и е, как ще се развиват нещата с нея в бъдеще. Европейската комисия ще проведе средносрочен преглед, за да види, да огледа и е, качествените и ключите аспекти и ефективността на програмата. Също така ще анализира и предишни програми, за да види до каква степен могат да има едно съвместяване на разходите и упростяване, разбира се, да се избегнат вътрешни е, несъответствия, е, да има съответствие с, с целите и е, програмите да допринасят за устойчив и интегриращ растеж. Трябва да огледаме всички тези възможности. Трябва да видим дали а, тези програми а, следят а, прилагането на регламента и как точно. В втората част на доклада трябва да покажем, и мисля, че тук ще има допълнителен дебат, не само днес, исках да ви кажа как ще продължим, Та, трябва да включим също и, и идеи за подобряване и преосмислене на програмата, за да отговаря тя на новите потребности. А, може би по различен начин. Също така с секретарията възложихме три изследвания, две на Policy Department. Те са свързани с една, едното с една анкетна карта, които са по творческа Европа. Едното изследване е за културата, другото е за медиите или програмата Медия. Третото на IPRS сме дали и можете да го видите, той е в залата. Искахме днес да дадем повече възможност за разговор помежду ни и за представяне на финансовия инструмент, за да видим всички данни, с които разполагаме. До 5 септември ще видим нещата. Имаме много колеги, които ще бъдат е, есента с нас. Днес не можаха да дойдат. И тогава ще говорим пак по темата. И така, Нека да кажа сега с няколко думи. Говорих с много от заинтересованите страни, срещнахме се с а, сферата на културата, хора, медиите, координатори на национално, национално ниво, говорихме за национални специфичности. Ще имам среща във Франция, октомври, отново подобна среща. Среща, извинете. За да видя как те прилагат тази програма Творческа Европа. Знаем, че тази програма обедини три програми, които бяха активни предишните години – култура, медия и медия мундус в една програма, като имат обща цел – пожелания на парламента, беше, бях обедени в две подпрограми и една транссекторна такава с конкретни цели и съответен бюджет. По този начин показахме, че има общи елементи между секторите, културния, креативния а, и аудиовизуалния и искахме допринасяне до, а, към развитието. Има много данни, които показват, че този сектор расте много повече от другите Проекта за доклад, който бе, ще излезе от ИТРЕ и КУЛТ, говореше за 12 милиона работни места. В този сектор два пъти и повече от работните места в автомобилния сектор. С новата комисия, новата структура на комисията Юнкер даде управлението на Творческа Европа на две диджите, на двама комисари. Едната е ЕАК, другата е Конект. Те трябва да работят заедно, за да се обединят различните подходи и да се преодолеят някои от трудностите – и във връзките с е, ЧЕА. Медия като част инвестира повече в аудиовизуалната част, а култура в нестопански организации с отваряне към културната индустрия. Тази сфера, в случая имам предвид музиката, архитектурата, дизайна и така нататък, не са достатъчно добре представени в този сектор култура и имат нужда от повече внимание. Освен това, транссекторният подход, този трети, който споменах, трябваше да подкрепя интегрални, иновативни, хоризонтални проекти. Знаем, че има ограничени средства, но се използваше предимно само за подкрепа на програмата за изследвания и комуникация. После ще кажа още нещо по въпрос. Забавянето на инструмента за гаранция на кредитите, който би трябвало 120 милиона евро да инвестира през следващите 7 години, които са свързани и с конкретни портфели портфейли с инвестиции в креативната индустрия. И другата част е свързана за научни изследвания, които подкрепят способността на финансовите институции. Имаме елементи, които да покажат, че тук може да се има конкретно въздействие. Комитета за управление и новия инструмент е, за финансиране се надявам да гарантират ефикасно сътрудничество и баланс, който винаги сме искали между стопански и нестопански сектор. Общия бюджет е, за творческа Европа 14-20, рубрика 3 от е, рамковата програма е 1,46 е, милиарда евро. 0,14% от общия бюджет на многогодишната рамка. 31% от тези средства са за култура, като подпрограма, 56% за програма медия и 13% за транссекторния подход. Направих проучвания и мисля, че това е добре. Нещата тръв са тръгнали по тези три странда. 100% имаме вече поети задължения. Мисля, че и заплащания, но не съм сигурна. Ще има малко увеличение 2017 година от 201 милиона. Говорейки за бюджета, трябва да кажа, че това не е достатъчно за търсенето и потенциала за растеж. Това е политическо становище. С колегите мисля, че сме на едно и също мнение. 2014-2015 година подпрограмата култура финансира 351 проекта, 1691 а, са участниците. 20% е средното ниво на финансиране. Някои казват 13% са отишли за сътрудничество, което е много важно, и 6% за платформи. Идната година ще имаме възможност нещата да рестартират. Медия използва автоматични критерии за разпределение и дистрибуция, всъщност. Там има автоматичност 449 са финансирани от искания 8671%, т.е. 43%. Това дава своето въздействие върху операторите и тези в културата са много притеснени. Днес програмата всъщност е жертва на своя успех. За да станеш успешен проект, трябва наистина да имаш много високи точки. Някои проекти като не печелят, се отпадат, а те са само с 0,5 пункта под печелившите. Затова възнамерявам да изляза с изменения към бюджет 2017 година с повече средства по тази цел. Сега методи на работа. Какво излезе от изслушванията и срещите ни? Срещнахме се с комисарите, с култура и медия, с ЕАЧЕА и ДЕСК. Срещнахме се с Европейската инвестиционна банка, заинтересовани страни. Благодаря за сътрудничеството с комисията за кино и медии. Участвах в културния форум на Брюксел, филмовия форум Берлин, Венеция и Кан. Посетих също европейски столици на културата, които са част от програмата. Участвах също с едно изказване а, на различни награди, които се връчват а, за литература. Срещнахте с много хора, това ще е включено в моя доклад. Искам да кажа няколко въпроса. Първо, в общ план. Изпълнението на програмата, економически растеж, въпросите свързани с менеджмент и марк, маркетинг е, са повече от тези, които са свързани с творчеството, новаторството. С такова впечатление остават хората, особено в сферата на културата. Не трябва да се затваряме в старите економически логики и да измерваме нещата по стари начини. Затова съжалявам, че DG е, EAC закъсня с новите си измерители в тази сфера. Под програмата Култура все още не дава възможност за мониторинг и оценка. Голям риск е това за бъдещето на програма, защото тя няма да може да покаже въздействието си, ако това не стане. Друг важен аспект е връзката с трети страни. Като знаете, това ми е любима тема. Нека да го кажа ясно. Комисията искаше Медиа Мундус да бъде закрита, като казваше, цялата програма Култура и медия ще бъде открита или отворена за всички държави по различен начин, трети страни най-вече, посредством двустранни споразумения. Ясно обаче, че ако няма реклама, проактивно отношение, използвайки делегациите на Европейския съюз, а, мисля, че това ще стане много бавно и дисбалансирано. Няма нито една страна от юга, например, от Средиземноморието, което да има такова двустранно споразумение. Само Украина, Сърбия, Грузия са част от този проект. Така че трябва да се забързат нещата. Иначе, когато се оплакват хората, ще имат право. Под програмата култура възникват някои въпроси и все пак това е много интересна програма, дава възможност за мобилност. Имаме четири линии тук. Трябва може би да го видим отново. Прекалено а, стриктни са правилата за правоучастие и като че ли нови не могат да предприятия, структури, НПО не могат да излязат и да се включат. 6% от проектите са прияти и след това за превод е, на литература трябва да се свърже това с нагр... Европейската награда за литература и да се даде повече подкрепа за индустрията на книгопечатането. Не само малките езици, но някои по-големите езици трябва да бъдат подкрепени. След това а, програмата за сътрудничество интегрира някои сектори, като се занимава с някои сфери, които имат по-видими резултати. Имайки предвид това, мисля, че ще е интересно и тук казвам нещо, което може би ще бъде заключение, но не съм го обсъдила още с докладците в сянка се питам дали не можем да из... направим една нова подпрограма, която да е свързана с културните дружества, предприятия, свързани с дизайн, книгоиздаване и така нататък. И да оставим сътрудничеството на истинските културни субекти. После може да говорим по тази тема, за да видим дали можете да се съгласите с мен, но трябва да бъдем амбициозни след 2020 европейските столици на културата. Три ще бъдат столиците, там ще има страни кандидатки, потенциални кандидатки. Това означава, че бюджета е малък. Европейския етикет и европейските награди за литература са чудесни. Имаме такава и за архитектура но трябва да рестартираме наградата за театър. Наградата Лук става на 10 години тази година, съфинансира се тази година и това е много важно. Сега, за програмата Медия. Програмата Медия продължава да подкрепя аудиовизуалния сектор. От, независимо, че има ограничени ресурси, има много голяма допълнителна стойност. На последния фестивал Кан 23 филма бяха подкрепени от програмата Медия, 11 получиха награда. Филм, филмът Филио Ди Сао получи наградата Оскар за най-добър чуждестранен филм – но броят на билетите, които са продадени през 2015 година в Европейския съюз е нараснал на 980 милиона, които 30% са за европейски филми. Виждате колко е важно въздействието върху операторите. 12-те повика за нови проекти по медия се прияха добре. Мисля, че трябва да се замислим за развитието на публиката – също и за видеоигрите трябва да помислим и да видим за автоматичните пунктове трябва да се помисли. Това е голям проблем за а, за да можем а, малките страни да получат също това, което получават и големите страни, и в крайна сметка изоставят държави, които имат качествено производство. И това създава проблем. Може би е хубаво да се преразгледат тези пречки. Транссекторния подход сега няма прилагане на една от целите, т.е. транссекторни проекти и интегрирани проекти. Имаше едно, един, един единствен такъв проект, то беше за емигрантите. Това е чудесно. Обаче е жалко, че мастера за творчески професии не стартира. И то се разглежда нещо като, като нещо като каса на програмата, а не като транссекторен подход. След това за менеджмент или управлението. Операторите се, управляват, се оплакват, че нещата са много ригидни, много е анонимно, много е иерархична структурата, служителите се променят, казват различни неща по едни и същи въпроси. И може би реорганизацията на ЕАЧЕА не е достатъчно адекватна и Хората трябва да се запознаят с органиграмата и с кого трябва да говорят, защото явно няма органиграма при тях и не е ясно с кого да говориш. Много е ригидна иерархична структурата и можеш да говориш само с съответния, който отговаря за теб и нямаш възможност за повече а, преки връзки. Хората се оплакват много от това. Онези, които работят в програма Медия, могат да бъдат чута, чути по фестивалите, но онези по ОС култура не могат. В миналото, като че ли имаше по-голям диалог а, по, на партньорите по стратегията култура и много по-малко от заинтересованите страни. И това е много важно, защото иначе а, тази част, свързана с културата, няма да тръгне добре. Една друга тема, за която всички говорят, е, не, че не е възможно да има достъп до данни а, за онези, които не са спечелили. Макар, че трябва да има анонимност, разбира се, но е добре а, хората да познават а, добре, би го нарекла, термометъра а, на случващото се, защото така ще знаят какво печели и какво не. Смятам, че е, е хубаво, че имам нова система за комуникация, наречена НИНК. Оплакват се много също така от а, съфинансирането, което се иска 40% а, за малките организации. Много трудно да намерят 40% от сумата. Също дублирането на документацията и на хартия, и онлайн. Прекалено изискващи а, стандарти, така наречените таймшитс са много обвързващи, нереалистични са изискванията. Много трудно е да се опишат разходите, когато има партньори, защото всички носят отговорност. Случва се и в други програми, например по Хоризонт. Хубаво е, с, примерно, в сферата на обучението да имаме само една цел, за да може да се е, постигне по-ясно. Оценката на експертите. Знаете, че многократно съм говорила по тази тема. Не съм убедена. Знам, че има економически проблеми. Такова бе решението, но съм, продължавам да съм убена, че един културен проект не може да се оценява от двама експерти, които дистанционно, единият тук, другия там, които не познават страната, не са експерти от сектора, оценяват и след това, ако между тях точките на разлика са много големи, се търси арбитър. Ма тези хора не се виждат, не си говорят. Това не е проблем само по Европа, по креативна Европа, това е проблем и по хоризонт 2020. Е, Трябва да се помисли. Нали, не мисля, че скайп е достатъчен за връзка. Така се предпочитат проекти, които са по-хомологизирани и не са новаторски. И не се показва истинската реалност. Печелят сериалите, така мисля аз. Заключение. Творческа Европа е една програма, която е необходима. Тя има шанс да подобри ситуацията. Имаше проблеми с управлението от ЕАЧЕА, различни подходи. Една програма е, бяха три, казах ви. Имаме подпрограми, но мисля, че е необходимо, за да постигнем мобилност на артистите, за да имаме повече креативни продукти, да се интернационализира кариерата и да бъдем по-конкурентни като културна, аудиовизуална система, за да можем да изнасяме в други страни това. Мисля обаче, че има въпроси на достъпността, на тежеста, на административната тежест, на недостатъчната прозрачност, на липсата на участие на изпълнителите. И това, според мен, трябва да бъде преразгледане. 2021-2027 година се надявам да се увеличи тази програма. Трябва да бъде раз... увеличена, да има по-широк обхват сътрудничество с други, да имат също хоризонтален подход, защото сега имаме тук културна дипломация. Накрая Хоризонт се занимава с културно наследство. Имаме нужда от диалог с другите програми. Също смятам, че макар че медиите и културата са подпрограми, основни програми, може би, пак казвам, това е моя идея, колегите могат да я разискват, може би са нужни автономни действия вътре или линии в тези подпрограми. Едната за културните предприятия, вчера излезе тази идея, едно за социалното приобщаване и изцепление, което е много важно, и на трето място третите страни. Това са въпросите, по които според мен е необходимо да продължи дебата по творческа Европа разбира се, политически трябва да подходим, тъй като и правното основание трябва да се промени. Но това ще оправдае и различен бюджет, а не 0, цяло и нещо си. 0,4, ако не се лъжа. Така, как ще протекат нещата във времето? Тъй като говорим за нови финансов инструмент, мислихме на заседание, което ще има повече колеги, 5 септември, да е първото, и тогава ще представим тези проучвания. Тук е една от авторките. Аз съм готова да отговоря на въпросите, ако има такива. Съжаляехме, не знаехме, че тя ще дойде, малко загубихме време. Та на пети ще има възможност да се чуят е, заключенията на тези изследвания, е, за да може да ги прочетем. Прочетете ги. И на днешната среща ще може да чуем вас и комисията. И веднага давам думата за да представи новия финансов инструмент, който според мен е нещо ново. И ние ще говорим за това. Миналия път имахме среща, но според мен нещата не са ясни, тъй като тогава не беше подписано споразумението. Сега имаме възможност да го направим. Много ви благодаря. Давам думата. Първо, не намирам името, което сте ми написали. Ето го. Нажимал Нович. Uh, Благодаря. Съвсем накратко ще ви е, представя състоянието на нещата в момента и какви са следващите стъпки е, е, при изпълнението и гаранционния фонд за тази програма. Този инструмент отговаря на една от целите на, креатив, на творческа Европа, именно засилване на финансирането за културния и творческия сектор, защото обикновено те страдат, когато става дума за инвестиции. Комисията подписа едно е, споразумение с делегиране с е, Европейския инвестиционен фонд в края на юни и започнаха едни дейности по комуникацията. Излезе първото е, съобщение за печата с е, описание на програмата, отговори на въпросите, Творческа Европа, е, така че Творческа Европа да предаде тази информация в страната си. Също е, информация бе изпратена и по банките, които е, имаха контакт с е, Европейския инвестиционен фонд. Следващия етап е изпълнение на програмата. Това започва с е, с обнародване е, поканата за проява на интерес. Е, това ще става с Европейския инвестиционен фонд. Е, текстът е готов и ще излезе на поканата, ще излезе в следващите дни. Важното е тук е да се знае, че след като се публикува тази покана през юли 16 ще, срока ще е до, за подаване на, за на интерес ще бъде до края на септември. Е, достатъчно време за държавите членки да анализират дали програмата е, е представлява и да тех и да ли да заявят е, за участие. След публикацията, публикуването банките ще изпратят своите заявки за е, продукти, които ще всъщност ще включат е, е, работен капитал, инвестиции, мостови заеми и тази апликация ще бъде разгледана от споразумението за гаранция, което ще е подписано с Европейския инвестиционен фонд и вече там започва изпълнението на от този момент е, очакваме някои страни да могат още през 2016 да отпуснат заеми за организации и малки и средни предприятия. Вече ще има е, такива заеми на разположение. Е, такив... Втория елемент е изграждане на капацитет. Това е техническата помощ за финансовите посредници. Прави се с цел да се е, подобри разбирането на е, конкретиката, спецификата на, на е, програмата и сектора. Е, този инструмент, който е конкретен за този сектор, е, за него е много важно да се обясни на банките за какво точно става дума, е, да се обясни неговата същност, пък и да се обърне внимание на фирми, организации, на пазара, че такава възможност съществува. Комисията, заедно с Европейския инвестиционен е, фонд и бюрата е, Creative Europe, Творческа Европа, актуализират е, непрекъснато информацията и разбира се, актуализират съответните страници, които поместват информацията за, свързана с тази програма. И всичко това ще бъде на е, интернет страницата на Европейския инвестиционен фонд. След като вече се е, информира пазара за това. Комисията ще е, зададе въпроси към бенефициентите. Имаме дата крайен срок за отговор на тези въпроси. Тази брошура ще е, на всички, е преведена на всички европейски езици, така че е, Бюрото на Творческа Европа може да го разпрати по всички държави, членки и организациите в тях. Е, освен това, е, съвсем бюрата по Творческа Европа в страните се свързват с нас за организиране на така наречените национални информационни дни. Германия и Румъния, Румъния са изготвили, е, се готвят за тези дни. Само да ви дам пример е, например, е, в Европейския форум в Венеция, който се готви с тясно взаимодействие с Биеналето в Венеция. Той е част от подчапката на Европейския филмов форум, но наистина това Биенали има много културни и творчески подсектори. Е, това ще бъде финансирано както от италианските банки и региона, така и е, от е, организации, които обхващат редица сектори. Защото Същото се отнася и за това, което готви комисията, а именно е, равносметка на това как финансовите, е, новите финансови инструменти се използват в този сектор. Може би първия с е, такава широк ефект върху културния и творчески сектор е този и съвсем е, в заключение да кажа, че е, банките, които подписват такова споразумение в е, Европейския инвестиционен фонд, ще трябва да проведат съответно такива комуникационни кампании за дружеството в техните държави. Както виждате, много неща са в ход. Трябва да ви кажа, че това е бюджетната структура на този финанс на фонд. Първия бюджет беше за 2016 трябва да управляваме очакванията с 221 милиона. Комисията очаква обема на финансиране да бъде над 600 милиона но все пак трябва да ангажираме тези средства. Те не са средства за изплатени средства, просто обещани, за да могат банките да започнат да... трябва да подпишем с банките това споразумение, за да започне работа. Започваме с много ниски стойности. Това е картината в момента и това, което ни чака в непосредствено бъдеще. Благодаря за вниманието. Ehm, mm, Благодаря. Много съм благодарна. Ако Генералната дирекция може да изпрати на всички колеги и най-вече на докладчиците в сянка, но на всички колеги тази информация подробно. Много се радвам, че ще стартира на 16 юли търга. Участваха ли... Поверо farete i desk, eh, come si chiamano, i dei дали референтите ще организират национални информационни дни? Имахте ли среща с референтите? Като че ли последни ги информирате? Не може така. Не може. Не говоря за вас, защото не е ваша отговорност, но по принцип обръщам се към генералната дирекция. Доколкото разбирам, може не съм разбрала правилно. Едва ли не в частен разговор го разбрахме ние. И нищо не ни се казва до последния ден. Референтите са първите, на които хората ще звъннат да ги питат какво става. Банките, разбира се. Банките и референтите. Информирахте ли ги? Включихте ли ги? За да имат необходимото ноу-хау. И в деня, в който се знае, че има търк, те вече да могат да стартират. Не мисля, че е свършена тази работа. Това е голямата новина. Виждаме колко е объркващо за хората, колко време я чакат. Io parlo della possibilità. Altra cosa, attenzione. Така че също трябва да се внимава и с управление. Трябва да е ясно към кого е насочен този търг. Не е само към аудиовизуалните и не само към предприятията. Трябва да е ясно на всички. Банките първо, системата за способности, заинтересованите страни, предлагането Определя търсенето. Ако не обучиш търсенето, как ще има предлагане, каквото искаш да има. Ако само в Венеция се представя чудесно, но е хубаво да се представя и на други места, където има заинтересовани страни от други места. Има музеи и други институции. Всичко това, аз да кажем, че да, хубаво. Генерална дирекция Connect, която се занимава с този търг, се занимава с това. Но не може това да е изкривяване. Интерлокуторе и e quindi i desk devono essere fortemente... Самите референти трябва да участват, за да може тази стратегия веднага да стартира. Трябва да има среща в Брюксел с тях. Не може... Ако поискаме, ще им обясним. Не е достатъчно такъв студен доклад да им се изпрати. Трябва партньорите да участват от Творческа Европа. И всички трябва да знаят, че банките ще бъдат съдени по това как ще излязат с техните портфели, и ще бъдат ли те балансирани за този многообразен свят, защото има стопанска, не стопанска. Виждате, много съм развълнувана, за мен това е голяма страст, но аз съм така, защото аз съм докладчик и ние приключвахме с тази хипотеза, когато е за регламента. Не исках а, това на практика след това да нищо да се превърне, защото този документ отдавна се чака. Не може две години да се чака един инструмент, две години и половина, след това последния ден а, никой нищо да не знае. Това е пример за това, което казвам. Няма усещане за споделено управление. Това е. Ще ми кажете, а не, те знаеха всичко, те са добре информирани, цялата информация са имали и стръгват всичко, всички информирани. Аз нямам такова усещане. Позволете ми да кажа това, но мисля, че е необходимо всички да се натоварим с тези проблеми. Adesso Прима и колеги, черта. Първо давам думата на колегите. Колегата Вента, след това Джамбаски и след това Микелс. И след това Моргано. Не, Микелс. Добре. Дякую, пани Шунца. Избазо крутко. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък, е, защото нямаме много време. Вие вече казахте, че сте е, много силно ангажирана Дадахте ни много информация по програмата е, Творческа Европа, възможностите за съфинансиране, така че няма да спирам вече на тези въпроси. Обсъждахме и финансовия инструмент, но това, което е важно за мен, са националните референти е, по, в е, програмата е, Творческа Европа. Те имат много добра положителна роля, е, като помагат да се управляват резултата от е, работата ни. Има, разполагаме с данни, които показват, че участващите си не са достатъчно е, ефективни би трябвало да засилим капацитета на националните бюра. Те, е, референтите, трябва да действат като координатори е, с, е, между бенефициентите, но е, наистина те трябва също така да, да е, напипват е, потенциалните нужди на бенефициентите. Гаранции, е, обезпечения, е, говори се за 201 е, милиарда. но когато говорим за гаранции е, за кредити, трябва да мислим за изграждане на капацитет. Спецификата на културната и творческа индустрия трябва да се е, отчете в случая. Е, говоря не за целия отрасъл, а за отделни подотрасли и отделни пазари. Финансовите институции ще предоставят информация в това отношение тези дружества и организации, които са, е, участват, работят активно в културния и творческия е, сектор, би трябвало да имат възможност да се ползват от е, целия набор от програми, включително Косме и Хоризонт 2020 и е, аз наистина очаквам е, с нетърпение да работя с госп... вас, господин председател, и с е, докладчите в сянка. Благодаря, Богдан. Колегата Микелс, моля. Благодаря, благодаря първо на председателстващата за нейната ни е нища, много страстна е, пледуария. Е, съгласни сме, че информационната политика и тези, които е, се ползват от нея или я предават нататък, е, е, играе, играе много е, е, важна е, роля. Е, и при изпълнение и прилагане на програмата е, всъщност е, е, ще се решаващия то звено за това дали програмата ще прилага ефективно или не. По-скоро второ наистина не бих искал да водим безкрайни дискусии. Вчера е, заедно с Итре разговаряхме, засегнахме е, този въпрос, говорихме с, е, по новия фонд за гаранционен фонд, че Творческа Европа не се ограничава само до творческите индустрии. Въпросът е финансовите инструменти, дали само кредити или е, грантове, е, всъщност не са засегнати от същия проблем. Малките и средни предприятия имат ли е, същия шата възможност да е, се ползват от такива кредити? И това е ключовия въпрос, е, когато е, говорим за творческите е, индустрии или е, творческа Европа. имаме някои успешни проекти, които е, могат да служат за пример, но в крайна сметка никой е творческа, никой е, продукт на, на е, творческата индустрия не е, е стимулиран. Трябва да помислим за това. Разпределението по браншове също е важно, както и регионалното в рамките на ЕФСИ. Трябва да в една голяма е, страна като Германия няма нито един е, източно-германски проект, който да се е ползвал от ЕФСИ до сега. Това ме е, притеснява и си мисля дали новите 121 милиона гаранции по линия на Творческа Европа не трябва да се промени структурата им и ползването им в регионален смисъл. Надявам се, че новаторските, творческите предприятия ще се ползват също, макар и малки, а не само големите фирми и организации. Мисля, че всички други въпроси е, можем да засегнем в по-нащатъчната дискусия след лятната вакансия, т.е. по-задълбочено да помислим по тях. Naturalmente, черто, грация. Poi време appunto на approfondimento anche con il презент. Разбира се. След това ще говорим и с авторите на различните проучвания. На 5 септември ще стане това. Това е една възможност да отидем и една стъпка напред. Колегата Шойдрова. Děkuji, paní předsedkyně. Já to nechci moc prodlužovat, protože nechám prostor ještě pro... Не искам да удължавам дебата прекалено дълго, тъй като е, трябва да чуем и представителите на комисията. Интересни са тези проучвания и предложението за нов финансов инструмент, но искам да подчертая нещо, което вече споменахме вчера – споменахме подготовката за Европейската година на културата. Какво става с нейното финансиране? Ще бъде ли то подготвено на време, за да може страните да участват със свои проекти? Знаем, че тази тема ни е по сърце, ние се борихме за нея не е тема, която според мен трябва да е в Творческа Европа, дори в бюджета на Творческа Европа. Казахме го съвсем ясно на комисията, защото смятаме, че не може да се продължава да се реже. И то при положение, че средства почти няма. И затова излязахме с измене на бюджета, че няма достатъчно средства, нужни са средства отвъд Творческа Европа, комисията да прави, реши да прави година, а година се прави с пари. Cortissimo, anche il programma. И програмата всъщност показва голямото предизвикателство. Моргано иска да каже нещо. Да, благодаря ви. Мисля, че този матч, който играем в момента, е матчът свързан с една програма, която, дори ако само направим една оценка на цифрите, които съществуват в момента, имам предвид заетостта, броя на предприятията, особено микропредприятията, нези, които са под 9 служители, казва, че има пространство, релевантно, което до известна степен дава отговор на едно търсене и на едно желание за работа, поето от комисията, имам предвид програмата Юнкер, а то е да рестартира растежа и заетостта сред младите хора. Разглеждайки цифрите, с които разполагаме, голямата част от онези, които работят в тези сектори, под 29 год... са на под 29 години и няма друго, друг сектор на промишлеността, който да може да поеме квалифицирани кадри на такова ниво. Отговорът е в две посоки потребностите за заетост и след това заетост с, висок, с евентуално високо качество. Но всичко това има нужда от условия за приложимост, а приложимостта идва, когато има достъп до кредит, който се гарантира от тези фондове, които се надявам да бъдат начално плащане, но от друга страна и от една тема, която е много деликатна, правото, авторското право и средствата, които идват от него. И малките предприятия, които сега възникват. Мисля, че всички сме съгласни. Проблемът е всъщност да информираме всички в оптимална степен, максимално да въвлечем всички, иначе рискът е в изборът, свързан с тези въпроси, ще се види, така да се каже, една пристрастност, която всъщност може да доведе до изход, който да не отговаря на нивото на реалния потенциал, който съществува в сектора. Встъпителните думи на председателката се синтезираха становища на цялата ни комисия, което показва желанието на парламента да върви в определена посока но мисля, че има общо становище по въпроса. Благодаря на всички. Аз мисля, че сега е добре да дам думата на доктор Бартек, който е тук. Благодаря му. Много неща казахме, много идеи. Разбира се, това е първо обсъждане след това на 5 септември и след това само искам да кажа, че на 8 октомври ще се излезе с проекта на становището, но аз ще имам среща с докладчиците Сянка, още преди тази дата, за да можем да обсъдим по-важните въпроси и елементите, които те биха искали да присъстват в проекта за доклад. И сега а, отговори от комисията. Thank you. Thank you, Chair. Uh, good morning. Uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Нека първо да кажа, че сме много благодарни на Европейския парламент за е, този задълбочен анализ на програмата на този етап, защото е, това се вписва много добре в е, средносрочния преглед на програмата. Всъщност това ще стане част от средносрочния преглед на програмата, а след това ще проведем и допълнителни дискусии, за да може действително програмата да стане програма с изключително високо качество. Вече две години и половина тече програмата. Имаше няколко промени. Както бе споменато, програмата административно разделено между две генерални дирекции, двама комисари, но в генерална дирекция Connect свър... правим така, че да има последователност, имаме работна група, която се среща редовно. И заедно управляваме онези елементи, които засягат и двата отрасъла, и медийната страна на програмата, и културната страна на програмата, и действаме със съответния финансов инструмент. По настоящем управлението на програмата се извършва от две генерални дирекции и от двама комисари. Правим всичко възможно, за да няма разделение в управлението. Целта на програмата е да се запази културното многообразие в Европа, да се погрижи за конкурентна способността на културните предприятия, бизнеси и дейности, да има мобилност на творческите дейци и на творбите в Европа и в чужбина и да насърчи междукултурен и междурелигиозен диалог – Нещо, което на този етап е още по-важно, отколкото беше в началото на програмата, поради последните развития с беженците в Европа. Опитваме се да адаптираме програмата към развиващите се потребности. Например, има различни възможности, които ни се дават от правното основание, в рамките на които можем да сме гъвкави, така че да постигнем разумен микс в своята последователност. Да въвеждаме нови подходи, да мислим извън стандартните ограничения. А в рамките на културната част на програмата постепенно успяваме да напреднем с проектите за сътрудничество. По тези проекти вече имаме доста добри резултати, макар че може би театърът и сценичните изкуства са малко по-силно представени от останалите що се отнася до платформите и мрежите, е, за от, отново ще имаме искане за подаване на кандидатури и през последните 4 години на програмата се надявам да можем да работим с цяла цял списък мрежи, които да обхващат всички културни и творчески отрасли в Европа и ам, организации, които да са надежни партньори за Европейския съюз и европейските институции, които представляват всички ам, различни типове култура в Европа. Що се отнася до подпрограмата Култура, надявам се и там да продължим напред, за да работим с големи европейски организации, които имат за цел да подкрепят млади таланти, нововъзникващи таланти. Имаме доста добри резултати. Надявам се, че следващата година ще можем да се похвалим с добри постижения и ще продължим така искането за подаване на кандидатури е три пъти за периода от 7 години, така че това ще е последното искане за подаване на кандидатури и се надявам с него да успеем да откликнем и на вашия коментар, че в някакъв смисъл програмата е, е твърде економически насочена, тъй като сега ще имаме малко по-различен набор от кандидатури. Що се отнася до бюрата, много добре си сътрудничим с тях. И мисля, че когато е, говорим за такава малка програма, е, на практика имаме голям шанс да работим с такива бюра. Не е лесно. В някои страни има сливане е, между лицата за контакт по културни въпроси и тези бюра, но колегите, които работят в бюрата, са доволни. Това всъщност е по-добре за тях. С това сливаните станаха по-силни и за нас тази мрежа е много ценна. Срещаме се два пъти годишно, редовно и разполагаме с електронни варианти за постоянна поддръжка на комуникация. И в този контекст вземаме предвид коментарите в доклада на Европейския парламент, за да може, ако има препоръки там, да ги вземем предвид. През последната година Работихме по финансовия инструмент, но не можем да напреднем много повече, защото все още не е съвсем ясно в кои страни ще започнем с тези инструменти. Не искаме да създаваме фалшиви очаквания и иллюзии. Може на някои места инструментът да е на разположение едва след няколко години. За това ще се съсредоточим а, към предоставен, върху предоставяне на информация, едва когато това стане ясно. След това по третите страни, както знаете, програмата е достъпна и за страни от източното съсед, за източни страни съседки и за южни страни съседки. Работим с Грузия, Молдова и Украина. Започнахме да разговаряме с Тунис и Израел. Преговорите напредват, обаче има проблем с правното основание, а именно това, че се изисква пълна хармонизация на правото, за да може да се участва в подпрограмата за медиите. Това означава, че някои от тези страни не могат да участват в цялостната програма, но разбира се, могат да участват поне в стран... частта култура. Що се отнася до административното управление и ам, до програмите и кандидатурите, е, може би, най-добре да дадем думата на човека, който най-добре познава ежедневното управление на програмата в рамките на агенцията. Благодаря. Благодаря. Ще имаме делегация до Тунис, ние Комисията по култура. Това ще е през октомври. Надявам се да можем да им занесем нещо като предложения. Връзките с Тунис, с Марокко и с много други страни са изключителни. Имаме много европейски предприятия, които работят с тях в културната сфера. Фестивали, филми. Заповядайте. Благодаря много. Нека и аз да благодаря за това, че ни поканихте на тази важна дискусия. Няма да повтарям казаното от Карел. Напълно съм съгласен с казаното от него. Ще направя няколко допълнителни коментар, що се отнесе до съвместното управление на програмата. Мисля, че това всъщност е, е добре, защото в, в Генерална дирекция Connect можем да говорим за програмата за периода до 2020 година. Имаме нова дирекция за медии с директор господин Апермонт, Там има нов отдел, който се занимава с научни изследвания по медийни технологии. И е, очакваме от е, всичко това да проистече добро сътрудничество. Що се отнася до синергията, дигиталния единен пазар, правлението на авторските права, реформата на директивата за медийните услуги, за цифровите услуги, са все области, по които се работи в момента, но са необходими и действия на местно равнище, за да може съответните отрасли да се адаптират към новите предизвикателства. И що се отнася до подпрограмата Медии на Творческа Европа, мисля, че са много важни съпътстващите мерки за финансиране, свързани с реформата на регулаторните органи. Знаем колко много се променя аудиовизуалния свят в момента в Европа когато започна работа Творческа Европа, Netflix не можеха да се гледат в Европа, а пък сега Netflix е част от европейската действителност. Много интересен ам, начин за предоставяне на съдържание и известно предизвикателство за европейските оператори. Така че цифровият свят се променя и ние смятаме, че тази възможност за допълване с единния цифров пазар е една от важните характеристики на подпрограмата Медии. Що се отнася до бюрата, те са от стратегическо значение за програмата. Те ни помагат да прилагаме програмата, да развиваме, да осъществяваме връзки с обществеността за нея, и да вземаме предвид мрежите за разпространение на съдържание по интернет. Съвсем различно е това от работата с кина, например. Има различни потребители, които търсят този тип услуги. Затова възнамеряваме да работим още по-целенасочено с бюрата за да може те да достигнат до тази нова общност потребители. Ако има възприятия а, за някои недостатъци, ги вземаме предвид и се опитваме да ги преодолеем възможно най-добре. Има различни типове подкрепа има прехвърляне от грантова подкрепа към пазарни по, своя, по своето естество инструменти. Това всъщност променя подхода и към комуникациите, защото когато има грантове, се работи с искане за подаване на кандидатури, а пък с гаранциите няма так, такъв тип подход. А, да, две години вече такът нещата и на нас това ни се струва дълго време, а, но все още сме на един ранен етап. Ще вземем решение заедно с Европейски инвестиционен фонд, кои банки да участват, от кои страни. И това ще ни даде възможност да преминем към по-конкретна комуникация с бирата по темата. Искам да спомена и показателите, въпрос, който вие също повдигнахте. За нас темата е тясно свързана с бюджета. Бюджета изисква отчетност за постигнати резултати. Това означава, че трябва да гарантираме повече отчетност за резултатите на програмата и средносрочния преглед ще ни помогне да го направим. Същевременно бихме искали да допълним съществуващите показатели в регламента и е, има какво да се подобри. Ще направим съответните предложения в възможно най-близко бъдеще. Но това ще стане ясно, когато излезе комисия, е, е, съобщението на комисията за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Тъй иначе предизвикателствата са големи, нещата се променят и колкото повече можем да окажем подкрепа на творческата дейност в Европа да работи добре, включително и да използва новите видове инструменти, да бъде по-адаптивна към потребностите и действителността на отрасла, толкова по-добре. Благодаря. По този въпрос исках да кажа, че ми се струва важно да разберем също, както чухме и от DJ Connect, че трябва да се помисли за това, което ние предложихме. Финансовия инструмент, който идва от желанието за интеграция с EFSI – Тоест, аз мятам, че ще е важно този финансов инструмент, който е доста свит и намален, би трябвало да е по-амбициозен и да интегрира своите ресурси с тези на ЕФСИ, както сме искали и по друг повод в тази комисия, и да бъде съпътствано от нещо, което повтарям не само творческа Европа, но като съпътстващ инструмент, както казахте и вие, на предприятията, които са микро, малки и които не са много свързани. Трябва да се замисли за някаква европейска платформа. Заедно с фонда и заедно с ЕФСИ, за да се прави промоция на европейската креативна индустрия. Трябва да се мисли за други инструменти, не само за индикатори. Сега тръгваме с това, ще видим как ще отговорят на това, ще видим как ще успеят банките да влязат, но е хубаво двете неща да тръгнат с критична маса, защото видяхме, че по ЕФСИ няма нищо в културата, в културната сфера, за творческото начало. Много говорим. Образование е малко. Така че, според мен, трябва да бъдем проактивни, не да чакаме проекти. Ако чакаме проекти, както казва Инвестиционната банка, какво ще се получи? Това е свързано и с генерал директор и с комисаря, но е хубаво. Исках само да ви го припомня. Сега ще дам думата на Брайан Холмс, директор на ЕЧЕА. Радвам се, че сте тук. Официална среща. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Коста. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря за възможността да кажа няколко думи по изпълнение на програмата. Ще започна с е, поставените е, проблеми от е, референтите. Ние се старахме много да помогнем, помогнем да комуникират помежду си с комисията, между агенциите и да използват онлайн възможностите. Но си даваме възможност, че трябва да отидем по-далеч е, в това отношение. Ето защо предвиждаме заседание на референтите на 25 и 6, 6 е, октомври в Брюксел. Е, ще проведем една задълбочена дискусия по темата. И освен това да видим каква е допълнителна информация, какво обучение можем да им предложим, за, предложим, за да са в хода на нещата Споменахте, че референтите трябва да разполагат с повече информация за конкретните е, е, заявки, които са отхвърлени. Ще видим, е, ще говорим с комисията, да видим каква информация може да се предостави. Но трябва да имаме предвид и защита на личните данни, защото може да се налага да искаме разрешение. Понякога ще се налага, може би, да искаме съгласието на заявителите, когато предоставяме е, информация на референдите. Тези неща ще ги изчистим по пътя. Но при възлагане на проекта е, вече е, трябва да информираме своевременно референтите, за да, да са в същия момент да са информирани с самия заявител, но това е съвсем е, осъществимо. Наистина, в миналото заявките трябваше да се е, подлаг, е, правят онлайн. Е, и на хартия. Сега сведахме до минимум това. Е, даже всъщност го е, премахнахме. Колегите ми утвърдително кимат. Вече не се налага на хартия да се подават заявките, молбите, само онлайн. И накрая ползването на експерти Работа е, от разстояние с експертите е, непрекъснато е, се подобрява, но разбира се, трябва да държим протокол и да внимаваме за, за качеството. Имаме много опит с ползването на експерти, които работят онлайн. Особено миналата година проведах, направихме преглед на всички експерти. Някои бяха брифирани онлайн, други дойдоха на интервюта в агенцията. 94% се съгласиха, че е, казаха, че имат необходимата информация, за да направят съответните оценки. Това е една е, така изискване, е, но тук се явява изискването да, за възможността те да се срещат помежду си, да си, да помислят за контакти в е, бъдеще. Оказва се, че всъщност им беше много приятно да се срещат е, и да, да комуникират. Значи е, оценките е, онлайн, отделните оценки онлайн, е, това е практиката. Когато обаче говорим за гранични случаи за финансиране и където има различия в мнението на експертите, имаме един, една допълнителна група експерти в Брюксел, които също разглеждат предложенията. Е, това е положението. Е, ще сме доволни от е, всякаква информация, която допълнително, която може да ни помогне да подобрим работата си. Искам да кажа само две неща. Не знам дали има други въпроси. Останахме малко, но там имам два въпроса. Първо, за финансовия инструмент, ако ми позволите. Искам да науча повече неща, що се отнася до характеристиките на този инструмент. Разбрахме, кога ще стартират нещата. Но не получихме информация за детайлите, какви са условията. Може би не съм разбрала от превода. Стартирате търг за цяла Европа. Всички финансови институции, банки и финансови институции. И всичко ще зависи от вида предложения, типа предложение, което направят и ще ги сложите в някакъв класация. В регламента говорихме за един принцип на баланса, географския баланс и секторения баланс. Това ще го запишете ли? В търга или не? Очаквах по-техническа информация. Иначе това, което научихме днес, като съдържание не се обогатиха. Аз прочетах споразумението, може би щеше да е добре да има още елементи. Малко сме останали, може би за следващата среща на 5 септември. Ще ви помоля наистина да влезете в подробности. Втория въпрос. Търгът е общ. Класацията остава отворена, защото на базата на ресурсите нещата вървят. Няма смисъл да са две. На трето място Ясно е, че портфел трябва да е балансиран с секторите и трябва да има географски баланс. Не може да спечелят само банките в една страна. Защото така други не могат да участват. В регламента записахме тази си тревога. Не знам, но е хубаво да не я забравяте, когато правите този търг. Това е за, само заради регламента, не по други причини. Има малко ресурси. Хубаво е да има интеграция с FC. И това ще даде възможност всички заинтересовани страни да могат да имат шанс. Но трябва да е ясно, че това е интеграция на възможностите за грантове, за вноски и така нататък. Някои трябва да имат повече ресурси, що се отнася до съфинансирането. Тъй като не е на пазара това. Това трябва да е ясно. Не може да отворим една линия и да затворим другата. Защото иначе ще забравим културата и асоциациите. Силна съм, че и вие имате такава тревога, но исках да я припомня. И последно. За ЕАЧЕА. Темата за стратегическото участие на бюрата – Хубаво е, че има такова отваряне. Това е много важно. Системата ще спечели. Те трябва да се чувстват част от една стратегия. Въпрос. Всички оператори казват, че тежестите са се увеличили, а не са се намалили се отнася до достъпа, документацията и че упростяването всъщност си е мечта, сън. Искате онлайн, а те казват, че трябва и на хартия да, им, да ви носят документите, не само онлайн. Лъжат ли всички? Едва ли? Този инструмент за много е гилотина. Има финансов регламент, да, но в това измерение не може да се намери друга система или не. Особено а, за а, гаранциите. За много асоциации това е голям проблем. За тяхното участие и гаранцията. Комисията, Генерална дирекция култура, DG Connect, когато се занимава с конкретни неща, както се направи в много държави, да говори с съответните предложения трябва да се вземат предвид отделните специфичности. Това трябва да се даде на всички. И съфинансирането тук е доста високо. Дори 40% е в медия. Трябва да е малко по-дозирано по някои мерки. Ще има други възможности. Сега само, само за показателите. Кое за бюджета, ако няма бюджет, какво се случва? Ще има ли или няма да има? Записали сме го. Как ще оценяваме програмата, ако няма показатели? Имаме една обща битка. От една страна имаме обсерватория за аудиовизуалните данни, но що се отнася за културата и творческия свят, няма показатели. Смятам, че това е въпрос, който сериозно трябва да се постави. GRC. GRC. Съвместния научно-изследователски център ricerca su questo? Cioè, ci può essere già un soggetto. Не трябва ли да поеме някакви дейности по този въпрос? Няма някой субект, който да се заеме с тази тема? Delle risorse aggiuntive, non si può... Или да се намерят допълнителни средства. Някаква мисия на субект, който вече съществува. Има хиляди, които се занимават с това, с творческите гръгодове и с други такива неща. Извинявайте, но доста въпроси зададах, но може би не всички могат. Но преди да ви дам дума, дам думата на Моргано. Аз имам само един въпрос. Темата показатели и оценка. Това са два основни елемента. Познавам темата от другата си работа преди да стана парламентарист. Имаме оценители от разстояние, без точни указания, без точни индикатори. Могат ли те да излязат с оценка обективна? Прекалено субективно е. Прекалено много се остава на тяхното мнение. Трябваше да го повдигна този въпрос, не можех да не го повдигна. So I'll say a couple of words and then uh, my colleague from the agency will uh, also. Um, ще кажа няколко думи, след това колегата също. Сега по гаранциите е, ще... С удоволствие при септември ще го направим, ще имаме повече време, за да разгледаме техническите условия, финансовите условия за е, използване и за действане на този инструмент на пазара. Но най-общо казано, това е, е инструмент, който обслужва пазара е, именно защото той обхваща толкова много сектора, трябва да е балансиран между е, всички е, аспекти в бранша. Нали? Архитектура, музика, видео и така нататък. Не можем да кажем на банкерите какво да правят във всеки от тези отрасли. Идеята е да си им се помогне, да им се, е, да се насърчат, е, е, да им се каже, ние ще споделим част от риска с вас, но вие като финансо, финансисти, вие ще трябва да решите какъв инструмент ще предложите. И това ще стане своевременно, стъпка по стъпка. За първ път всъщност пускаме такъв е, инструмент в действие. Основният момент е, е гъвкавост. Различни заеми ще бъдат е, на разположение, но банките, разбира се, ще ги нагодят към нуждите на, и спецификата на клиентелата. По FC от много отблизо следим реакцията на пазара, на банките и на компаниите, които ползват е, кредити. Е, и доколко този фонд може да поеме нуждите. И е, ще помислим за възможността да се прехвърлят средства от ЕФСИ към другите фондове. Такава възможност реално съществува, но разбира се, трябва да има капацитет за поемане. И последно на въпроса ви за показателите. Трябва да правим разлика между различните нива. Регламента е, Творческа Европа е, предлага правната рамка е, и тя е много полезна, но бихме искали да я обогатим бихме е, ще работим с независимите оценители, е, правим е, средносрочна оценка, ще им възложим да го направят. Те ще вземат мнението на заинтересованите страни, така че това е една процедура на разработване на тези показатели, няма просто така да, да паднат от небето. И колкото до критериите за възлагане на проект, е, е, за, по този въпрос ще дам думата на моя колега. Е, сега малко думи по сложността на процеса на подаване на заявки. Наистина трябва да сме запознати с заявителите и да знаем какви проблеми имат те в, с тази процедура но експертите са тези, които четат е, молбите и заявките и се опитват да разберат каква е целта на, на проекта според критериите за възлагане. Значи в дискусиите по формуляра трябва да се въвеждат, е, да се въвъдат, е, да участват и двата, двете групи. Когато говорим за експертите, трябва да си, имаме предвид, че основната част, която се прави от експертите, е индивидуалната оценка тя се прави възоснова на информацията, която е предоставена само в е, формуляра, в е, заявлението. Е, и това е доста сложно. Значи не се връщаме, не търсим допълнителна информация, история, но само върху аргументацията, която е дадена в проекта, можем да отсъдим. И е, това е, е обикновено, е, понеже се прави онлайн, е, когато е, се уточняват нещата в физическо интервю, тогава вече могат да се зададат контравъпроси. Е, затова си мисля, че понякога е по-добре да се прави това на място, а не от дистанция. И е добре да привикваме експерти тук на място, но а, наистина важно е да се чуе мнението на експертите и аз с удоволствие ще а, работя в това отношение. Е, дискусията само може да доведе до прозрачност. Ще има декларации за неконфликт на интереси, да, но вижте, при тези неща, както се случваше и преди, имаше кръгли маси и така нататък, винаги има дискусия и среща за нещо, което е нещо по-нематериално от производството на стомана. Имаме нужда от хората да се видят, да си поговорят. Дори за страната да научат нещо, тъй като има е, държави, които не са толкова познати. Може би са прекрасни, но, но може и да не са. Защото не се знае. Никой не знае. Рискът е да спечелят онези, които могат да пишат проекти, а не самите проекти. Тоест, контекстуализирането на търсенето е много важно. Благодаря ви, благодаря ви, че бяхте тук, благодаря, че се занимавате с тази тематика, благодаря ви, че отговаряхте така открито, както казахте. Аз ще кажа, че това е първият етап на нашия доклад, поне за мен е така. Не е най-подходящия днешния ден, но какво да се прави, случва се така в живота, така че да си починем. Не знам за вас, но ние приключваме работа тук. Ще си пожелаем хубави неща, но нека първо кажа на 5 септември възнамерявам на следобедното заседание, вие сте поканени на него, да направим нещо като втора серия с представения на различните изследвания и в същото време не знам дали имате задачи за вакансията. Аз имам. Ако някой иска да хвърли поглед на това, което ви разпратихме, нашите документи, благодаря на авторите на документите, смятам, че може да е нещо повече от това, което се случи. Можем да се срещнем а, на пети и от този момент нататък вече аз ще започна с една идея, която да е доста по-ясна и мисля, че вече ще съм изслушала всички колеги, които не бяха тук, защото не можеха да присъстват, за да изляза с проекто доклад. Но аз трябва да се срещна с докладчите Сянка, разбира се, преди да изляза с проекто текст. И така, онези, които ще работят, още нека работят, силно само за малко. Онези, които отидат на вакансия, приятна вакансия, чудесно лято, надявам се всички да имат чудесно лято. Благодаря на нашите приятели от Европейската комисия, на всички вас, благодаря на парламентаристите, благодаря на присъстващите, благодаря на секретарията и разбира се, благодаря на нашите фундаментални преводачи. Много ви благодаря за търпението, за отличния професионализъм. Говорихме и за многоязичието, така че сте се чувствали включени в темата, пред която бяхме изправени. Безкрайни благодарности и чудесно лято. А, не, извинявайте, забравих нещо да кажа, а, понеже нещо обещах да кажа. А, живота така е направен, какво да направим? Онзи ден почина една личност, която е свързвам с творческа Европа. Това беше един млад музикант, италянец, който се казва Лоренцо Амури. Пред 20 години, карайки ски, имал инцидент, отличен музикант, не може след това повече да свири и е започнал да пише, тъй като е загубил мобилност и в ръцете и в краката. Миналата година спечели наградата за европейска литература за Италия. С една отлична книга, в която описва своята история. Това, което искам да кажа, че аз миналата година имах честа да дам тази награда. Той беше зле, тогава не можа да дойде да я получи. чул го по телефона, ентусиаст, бях дори... Беше много изненадан, че е получил наградата, защото за млади артисти това е много важна награда. И нека да си припомним, че Творческа Европа е и това. И че вътре, в рамките на Творческа Европа, има и градове на културата, за които говорихме днес, и награди, сред които наградата за литература. Искам само да ви припомня този човек, който представлява онези артисти, онези специални хора, които дори без показатели, без индикатори познават живота. Благодаря.